неговото място в парламента е вакантно. А сега преминаваме към работния план. На 12 май приехме дневния ред. Вие го имате. В сътрудничество с политическите групи предлагам следната промяна. За днес изявление на комисията за ендокринните дисруптори актуална ситуация след решението на съда от 16 декември 2015 година. Ще разгледаме този въпрос като четвърта точка, т.е. след изявлението на комисията и съветва за трансатлантическия поток от данни. Ако това предложение се приеме, заседанието ще трае до 24 часа. Има ли възражение против това допълнение? В такъв случай допълнението въжи. Освен това, политическата група на зелените, на либералите и на социалистите молят да има резолюция по горопосочената тема. Господин Ламберт има думата за изказване в подкрепа на тази молба. Поведението на комисията относно едноклинните вещества, които смущават системата, европейските институции и по-точно Европейската комисия, която трябва да е пазител на договорите, всъщност потъпва тези е, норми и не са предприяти от нейна страна все още онези мерки, които се предвиждат съгласно договора за функционирането на Европейския съюз. Ние настояваме да има резолюция. Това е най-малкото, което може да направи Европейския парламент, за да напомни на комисията какви са задълженията й. Поне е необходимо да се приеме резолюция. Това е най-малкото, което може да направим а не само да проведем вътрешна дискусия. Благодаря ви. Благодаря. Für den Antrag möchte Frau van... Госпожа Прент има също думата. Yes, thank you, Mr. President. Um, uh, благодаря, господин председател. Нашата група силно иска да подкрепи искането на зелените. Напълно ги подкрепяме, както беше споменато. Съда каза, че комисията не прилага правилата и мисля, че е от изключително значение това да влезе в резолюцията към комисията. Много е важно те да създадат строги правила за ендокрините дисруптори, които не се основават на незаконна оценка на въздействието, а на научните критерии. Благодаря. Има ли колеги, които искат да се скажат против тази молба? Не виждам никого. Добре, гласуваме. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Прието е. Изявлението на комисията ще бъде приключено с резолюция. Тази резолюция ще бъде гласувана през първата сесия на юни. Политическата група на Европа на нациите и свободата моли за изявление за заместник председателя на комисията за ситуацията в Конго Брасавил. Господин Алио има думата да обоснове предложението. Господин председател, уважаеми колеги, ситуацията в Конго Брезавил е изключително сложна след референдура за удължаване на мандата на държавния глава. Е, има хаос, има бомбардировки, на цели региони срещу опозицията. Много от кандидатите на опозицията, сред които генерал Мобоко, са подложени на следене. Европейският парламент следи спазването на правата на човека и състоянието на тези права в режими, управлявани от режими като тези в Конго Бразавил, затова предлагам такъв дебат. Да, кой иска да се изкаже в подкрепа на предложението? Моля, имате думата. Президенте, ритенго Благодаря, господин председател. Мисля, че въпреки искането е да се оттегли европейския представител е нещо, което много ни тревожи и че то добавя към объркването, както беше казано от оратора преди мен. Мисля, че ситуацията е много сериозна и в този случай е важно да се проведе дебат тук. Кой иска да си изкаже против предложението? Няма? Добре, тогава гласуваме. Кой е за? предложението на господин Алио. Кой е против? Кой се, кой се въздържа? Предложението е отхвърлено. Съответно за смисъл на дневния ред. 40 депутати са подали писмено пис, пис, писмено за доклада Ковачев. Това е доклад за 71-та, първото заседание на ОНЕ. Предлагам този доклад да бъде обсъден на бъдещо заседание. Има ли против? Няма. Добре. Тогава преминаваме към утрешния ден. Правната комисия прие доклада, доклада на госпожа Регнер. Този доклад ще се гласува също в четвъртък. С това извинявайте, трябва да кажа, това не е доклада за имунитета на госпожа Регнер, това е, е доклад на госпожа Регнер за процедурата на отдаване и отнемане на имунитет. И така, ГОЕ, моля изявление на комисията за изявление на комисията по отношение на, на обвиненията към господин Каняте в корупция. Господин Санята има думата. Благодаря. Става въпрос за това, че се използва влияние, за да се подкрепят уранови мини в Саламанка, определени връзки във връзка с петролния бизнес в Панама. Няколко свидетеля вече казаха, че господин Каниете вероятно е участваш в тези схеми. Всички тези неща всъщност са подозрения, които в момента са отправени към комисаря за климата и ако Европейската комисия, ако не се справи с тези обвинения, ще се окаже, че има много консерватори и социалисти, които позволяват в Европа да се номинира такъв комисар. Така че мисля, въпреки освиркването да довърша това, което искам да кажа, ще бъде ужасно за НП и за Парти Популяр в Испания, ако този модел се изнесе към останалата част от Европа. Техния модел е незаконно използване на властта в Испания от десетилетия. Комисаря трябва да защити своята позиция и да се появи тук пред нас. Това трябва да се случи, ако не искаме повече да намаляваме доверието на европейските граждани в нашата институция. Иска ли някой колега да говори в подкрепа на предложението. Кой иска да говори против? Yes. Госпожа Фон Брент. Like explain... Искам да кажа, че ние не подкрепяме предложението на ГУЕ. Не защото не гледаме на въпроса сериозно или че може да бъде такъв въпрос, или че не считаме, че трябва да има пълна прозрачност по подобни въпроси, а защото считаме, че е необходима пълна прозрачност и за това трябва много сериозно да гледаме на този въпрос, за това ни е необходимо повече време, за да се запознаем с тези въпроси в дълбочина, след това да разгледаме и въпроса отново в пленарна зала, да видим каква е най-добрата методология това да стане. Да се проведе първоначално дискусия на председателския съвет. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Ние всички Познаваме Канете, той е много талантлив комисар, до сега той изпълнява много компетентно своите задачи. Трябва да припомним неговата роля по водене на преговорите по КОП-21 миналата година. Неговата декларация е в съответствие с изискванията. Той е изразил всички свои професионални дейности предви, които биха могли да създадат конфликт на интереси. Комисарият а, за това е проявил прозрачност. Съжалявам, че поради съображения за политически съображения, от самото начало а, левите сили атакуват комисаря Канети и търсят всякакви възможности да го дискредитират. А, затова нашата група, групата на НП, се противопоставя на това предложение. Предложението трябва да се гласува поименно. Моля, гласувайте сега. alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Предложението е отхвърлено. И така, дневният ред остава в този смисъл непроменен. А сега преминаваме към изявлението на, на, на комисията за дигиталния пазар. Господин Ансип има думата. Господин комисар, ще изчакаме момент. Един кратък момент.